Good afternoon, ladies and Добър ден, дами и господа, скъпи колеги, наши съветници, представители на промишленото и участници в семинара. Добре дошли! Ще говорим за индустрията 4.0, но преди това позволете ми да попитам дали можем да прием дневния ред. Ако няма възражения, дневният ред се при, при, приема без промени. Имате ли някакви възражения? Нямате. Сега съобщение на председателя. С голямо съжаление трябва да ви уведома, че нашия колега Джанлука Буанано е починал на 5 юни в Италия много тъжна вест. Много от вас знаят за какво става дума. Господин Бонано беше член на нашата комисия от 2014 година, т.е. вече две години. Той беше също така а, член на, на групата на Европа за нациите а преди това е бил член на Италианският парламент от 2008 година насам, всъщност до 2014 година. Продължение на 6 години. Той е бил избран от Северната лига. Неговата съпруга и неговите деца и на, на тях изпращаме нашите най-дълбоки съболезнования. И ви, ви моля да запазим една минута мълчание за нашият колега. Thank you very much. Благодаря много. Um, also remind all of you Искам да ви припомня, че бяха изменени сроковете за внасяне на изменения за някои доклади. Първо, спектрума или а, частотите, доклада на госпожа Мейер, 1 юли 12 часа е крайния срок за внасяне на изменения, вместо 30 юни, т.е. разполагате с още 24 часа, а това е от голямо значение, защото обикновено измененията ги изпращаме през последния момент т.е. имате още последни 24 часа повече. Обмена на информация под доклада на господин Краснодерски също 31 е, юли вместо 30 юли можете да изпратите. И аз всъщност също ще ви изпрата моите изменения. А сега минаваме към точка трета. Публично изслушване на тема Поглед към промишлеността 4.0 и въздействието и върху роботиката и големите информационни масиви. Well, welcome to, to the speakers. That... Добре дошъл, дошли на нашите експерти. Благодаря ви, че сте сред нас. Това е извънредно важна тема, защото ние а, отговаряме и покриваме темите, свързани с малките и средни предприятия и а, индустрията, но също всичко свързано с цифровия пазар, единния цифров пазар, а, индус, цифровизация на индустриите, индустри цифровите платформи. Тоест, е, работиме по всички теми, свързани с цифровизацията на Европейският е, съюз. Една от е, най-важните наши дейности става дума за цифровия бъдещ съюз. Така че промишлеността 4.0 има много голямо влияние за развитието на тези технологии. Всъщност това е една комбинация от нови технологии и иновации. Ще обсъдиме всички аспекти на развитието на тези нови технологии и необходимостта от ново законодателство. ние, защото в крайна сметка ние сме отговорни за създаването на новото законодателство, трябва да знаем в каква посока да бъде това и се нуждаеме от вашите съвети на експерти по въпросите, свързани с мегаданните и големите масиви данни. В нашата комисия сме разглеждали различни доклади на подобни теми, включително ролята на промишлеността и роботиката, законодателството свързано с роботиката, инициативата за изчисляване в облак, инициатива, която бе лансирана преди няколко дни. Нека също така ви уведомя, че за да можем да имаме широк дебат по време на този семинар, нашите експерти ще се изкажат първи, а след техните изказвания ще можете да задавате въпроси. Много моля нашите експерти да а, направят презентация не по-дълго от 10 10 минути. Разбира се, в края на а, нашата дискусия или при от, отговаряне на въпросите ще можете да добавите информация. Мисля, че втората част е всъщност още по-интересна за всички, защото е проактивна. И сега започваме с първият наш експерт Матиас Пуц, директор на Франхафър институт. Става дума за машинно инженерство. Той е професор по машинно инженерство в завършил е Мюнхенският университет. Работил е за Макфарнс в Лондон. А от 1994 година е в Новър. Автор е на различни публикации, свързани с изчислението в облаците и промишлеността 4.0. Следващият е също машинен инженер. Знаеш, Нашият следващ оратор е доктор на науките. И затова, господин директор Пуц, моля ви да започнете с вашето изказване. Благодаря. Благодаря за това, че ми поканихте и за възможността да представя нашите идеи. Аз съм машинен инженер. Нашият институт е в Чемниц и е научен и а, експериментален уни... институт. Всяка година ние извършваме над 20 000 изследвания за промишлеността. Колкото до промишлеността 4.0, става дума за много за бизнес модели, защита на личните данни и технологиите. Аз всъщност обаче ще се спра на производствените технологии. Не дайте се плаши от тази, този диапозитив, а всъщност разглед, разгледайте ги просто. Просто показваме от от къде идват суровините и в суровините всъщност се съдържат хиляди данни. И новите технологии позволяват да има една абсолютно автоматизирана верига на производство, която може да се адаптира в хода на работата. Виждате, там къде всякакви, всякакви дейности, извършени в веригата, в така наречената цифрова фабрика и цифров завод. За това е необходимо необходима допълнителна енергия и нови бизнес модели, които са прозрачни и гъвкави. Това не е бъдещето, това е днешния ден, това е действителността. Това са неща, които можем да извършваме днес, но което, и което също това са дейности, които могат да извършат нашите конкуренти, китайците. Виждате прин, принципа на промишлеността 4.0 е много проста. Данни, информация, познания и добавена стойност. Разбира се, това е принципа, но нещата естествено са малко по-сложни, но аз няма да навлизам в подробности. Но искам просто да ви е, представя няколко примера. Ние не сме онези, които създаваме данните и е, обработваме данните. Ние сме онези, които изработваме продукта. За бъдеще нашата цел е да разбереме как наши как нашите машини, заводи, технологични процеси да бъдат включени в началото на веригата, там където са данните, а не в края на, на процеса. Да, данни се събират от съответ, съответните съоръжения, те се съхраняват, обработват и на основата на това можем да правим прогнози, диагнози и проекти в нашия институт раз, разполагаме с възможност да събираме данни от различните съоръжения с цел да предоставяме правилната информация в точното време, на точното място, с точната и определена цел. Тоест, е, ние сме, за завода или производствената мощност е някъде между физическата действителност и киберпространството. И смятаме, че бъдещето ще принадлежи на промишлеността на социалните мрежи, така наречените мрежи с добавена стойност или социотехнически системи или нареченият е, концепт е, е на трета степен. Става дума също така и за роботика, за различните аспект. Имаме вече известен опит в тази област, но смятаме, че най-важното за бъдеще ще бъде взаимодействието между човека и робота за решаване на техническите и технологически проблеми. И в края на моята презентация така наречената продукция, която е добре е Знаете, в е, едно време в е, е мина, миналото е, е, първобитният човек е разполагал с, е, два инструмента, двата камъка, с които е, е боравил и не е бил особено удовлетворен от своята дейност. След това имаме развитието на различните методологии в средните векове, по-нататък. А, зато в момента сме изпълнени сме изправени пред предизвикателството, сложността на целия производствен процес всъщност да бъде е, едно преимущество и възможност за много голям напредък. Всъщност става дума само за по-добро организиране на изследването и намиране на е, правилната правна, правилното правно покриве покритие. Погледнете този тъй този елемент. Това е една част от болт. Виждате и различните части на този лагер и виждате начина по който ние можем да създадеме данни, да ги По този начин имаме възможност да използваме данните, които ние сами генерираме и по този начин да ги превръщаме в последствие в познание и в добавена стойност. Тоест, самия факт, че произвеждаме данни, ни дават възможност да произвеждаме продукти, които трудно биха могли е, да бъдат произведени в други краища на света. Благодаря ви. Тук има и някои философски аспекти на а, на, на, цялата, на, на целия процес, човешкото и робот, взаимодействие, взаимодействието на човека с роботите, правил приемането на продукта, удовлетворението от продукта и така нататък. И а, също така идеята, която вие лансирахте за производство на данни. Това е много интересен въпрос а, но това е, това е въпрос, който и ви отправихте към нашите членове. Благодаря, господин директор. Е, Питър. Благодаря а, ви, господин Пуц. А сега нашият втори а, е, е, оратор е, е професор доктор Петър Бройтика. Той е специалист, завършил в Мюнхен, право на информационните технологии, работи като юрист, като адвокат в Лондон, е, автор на редица публикации. Индустрия 4.0, е, компютеризация в облак, е, изчисления в облак и редица други публикации в сферата на информационните технологии Индустрия 4.0. Благодаря ви, господин председател. За мен е голяма привилегия да бъда сред вас и да говоря пред вас. Ще изчакаме да се появи първия слайд. И така, ще трябва да ви досаждам с обяснения във връзка с законодателството. Знае, че е скучна материята, суха, но същевременно времено е, е абсолютно необходимо да разполагаме с съответното законодателство, ако желаем да решим въпросите. И така, във връзка с големите масиви данни. Нека да видим как стоят нещата във връзка с отговорността. Ето това е нещо, което на всяка цена трябва да се регламентира. На второ място, така нареченото електронно лице и e person това е, е в крайна сметка нещо, е, което ще трябва изкуствено да се създаде и е, на практика представлява роботът. Тоест, вие наистина трябва да помислите сериозно за това. Нуждаем ли се от това електронно лице? Много интересен въпрос. И на трето място, големите масиви данни, Big Data. Да, дали е, ще има свобода, така да се каже, и свободен режим и ще може да се обменят е, тези масиви данни или ще трябва да определим съвсем точно как стоят нещата във връзка с собствеността и с е, опазването, е, защитата на данните. Нека да погледнем нещата. Например, на автомобила. В автомобила имате различни системи, които ви помагат да намерите пътя, да се ориентирате в определени системи. И всичко това става автоматизирано. Дали в бъдеще ще разполагаме с един изцяло автономен автомобил, който, така да се каже, ще може и без намесата на човека да взима решения и да се управлява. Става ли дума за изцяло автономна система или не? Ето, ние се нуждаем, ако става дума за автоматизацията, от напълно ново законодателство. В момента, вие знаете, е, че е, законодателството е, в крайна сметка свързва отговорността с собственика или с производителя или с водача на автомобила. Но да, става дума за три вида отговорност в този случай. И същевременно и производителя, да, и той носи отговорност. И тенденцията в правораздавателната практика е в крайна сметка да се прилага, така да се каже, квази абсолютната отговорност. Но човек е, е, взима решенията и съответно и отговорността е свързана с човека. Когато става за изцяло автономни системи, само е, обучаващи се, само учещи се системи, тогава действително ще се окаже, че е, ние всъщност е, е, не разполагаме с необходимото законодателство и ще трябва да помислим за това как ще се регламентират нещата. Е, вие можете да фокусирате е, нещата върху потребителя, върху е, софтуера и върху създателя на системата. И ще трябва, естествено, да вземете съответното политическо решение. Може би когато става дума за, така да се каже, напълно автоматизирана система при автомобила, тогава потребителят, ползвателят ще използва този автомобил, но той няма да бъде в състояние да променя каквото и да било, така че ще трябва да отнесете отговорността към друг. И е, в този случай става дума за една машина – разработчикът, е, е, този, който е, е създал проекта и концепцията за този автомобил, може би ще бъде, така да се каже, отговорното лице, този, който е създал и софтуера, но той на практика не може да бъде подведен под отговорност във връзка с самия продукт, защото той създава а, софтуера, но не и продукта. А, а производителят на продукта е друг. И а, така а, ще трябва да търсите а, някаква комбинирана система, включително и по отношение на а, застраховането и гаранциите за коректното функциониране на системата. И в този смисъл ще трябва, естествено, да се търсят и решенията. И така, от една страна фокусът е върху производителят за цялата система, за целия робот и нещата трябва да се свържат именно по този начин, когато говорим за отговорност. Но същевременно ще ви е необходимо и така нареченото електронно лице. Защото, в крайна сметка, всеки робот е един вид електронна личност. И така, ще трябва да мислите от една страна за отговорността и е, в крайна сметка, всеки, който стои за този робот, би могъл да е, бъде носител на тази отговорност. Е, това може да бъде производителят, може да бъде е, също и е, застрахователят, може да бъде и е, е, разработчика на софтуер. Но е, също, същевременно. Е, Електронното лице на практика дава разпорежданията, е, електронното лице взима решенията, е, то е, всъщност, така да се каже, гарантира за определени рискови активи. И ще трябва по някакъв начин да се мисли и за задължението за застраховане на това електронно лице защото производителят на практика създава по определена разработка, по определен проект. Това е електронно лице и би могъл да въведе и съответните възможности за коригиране на работата на машината. И така, трябва да обсъдим два основни въпроса. Първо, ще създадем ли право, което да се занимава най-вече с въпроса за собствеността върху данните, за, във връзка с производството? И освен това, дали във връзка с собствеността върху данните ще трябва да се регламентира по някакъв начин и достъпа до данните, т.е. защитата на данните. Е, как да определим всъщност тези данни? Е, дали действащото в момента законодателство ни дава достатъчно правно основание, за да смятаме, че собствеността върху данните е, е така да се каже, добре решен е, и е, дали на термина за не персоналните, не личните данни е, е, е добре уреден в законодателството и по отношение на закона, и по отношение на значението, което се съдържа в това понятие. Да, добре, е, ние говорим за лични данни, но когато става дума за машина, за автомат и когато данните се комбинират, така да се каже, по някакъв начин, чрез нареждания дадени от един апарат, от един автомат, ще е, трябва да промените, може би, и погледа на законодателя. И освен това, когато става дума за защита на данните, за поверителност, трябва да а, разгледаме много внимателно и как е решен въпроса с достъпа. Да, добре. Ние имаме съответния регламент а, за а, поверителността и защитата на данните. А, това е регламент 679 от 2016 година. Но а, а, същевременно а, а, Става дума и за а, законодателство, свързано с базата данни, което е нещо по-различно. Така че а, ще трябва да помислим за е, промени за е, защита на иновациите. Е, ще трябва да помислим и за е, прозрачността на цифровия пазар. Цифровия пазар се нуждае от може би от някакъв вид регламентация. Е, дали можем да говорим изобщо за празноти и за слабости на пазара или за грешки на пазара, това е друг въпрос. И освен това е, трябва да помислим, има ли някаква възможност да балансираме, така да се каже, нещата. И е, отново стигаме до поверителния характер на данните и защитата на данните. Вие знаете, че е, говорим и за анонимизация, за е, е, в този случай нямате нужда, така да се каже, от лице. Е, е, говорим и за псевдонимизация на данни. Отново е, е, редица, редица въпроси, които трябва да помислим как точно ще се уредят и дали се нуждаем от допълнително законодателство. Благодаря ви много интересни въпроси, свързани с автономната, тотално, частично автономна система, с а, отговорността и начина по който ще се решат въпросите. И така, следващият ни а, оратор е доктор Еди Роландс. Той е заместник-председател на а, а, отдел за иновативна политика, е, развойна и е, е, изследователска дейност в Сименс АД. Да, той е завършил химия, доктор на химическите науки. През 2004 година е работил в офиса на Сименс в Брюксел – работила е в изключително важна сфера, свързана с изследователската дейност, развойната дейност и правата върху интелектуалната собственост. Изключително важно поле на действие. Имате думата. Благодаря, господин председател. Днес ще се спра на цифровизацията на преработвателната промишленост или промишленост 4.0. Знаете, че цифровизацията започна в областта на услугите. От книга към електронна книга. А, и в, послед, в последствие тя навлезе в а, различните видове дейности. Виждате тук различните дейности, които се развиват от Siemens, но самата цифровизация сама по себе си присъства от концепцията на продукта, от дизайна до потреблението. И това е целият процес. Разбира се, има много предизвикателства, които пред които сме изправени, които са много променливи. Изправени сме в момента пред един много сложен процес. Потребителите търсят все повече и повече персонализирани продукти, така че ние се опитваме да отговориме на техните искания, като целта е същевременно продукта да е висококачествен. Индустрията 4,0, е това ще бъде производството след 2025 година, чрез цифровизация на цялата преработвателна производство цялото преработвателна индустрия. Както казахме, от е, концепцията, от дизайна на продукта до услугата. Виждате на тези на тези е, диапозитиви е, цяло, цялостната стойност на верига, която включително и цифровата стойност на услуга, производството, планирането, с услугата и така нататък. Същото въжи от една страна за така наречените дискретни или е, по е, чувствителни индустрии и за преработвателната индустрия също. Сега от е, дясно виждате съпоставянето на виртуалният и действителният свят и различните етапи и стъпки за производство на даден продукт и тяхното отражение в виртуалната верига. Виждате от лявата страна разли, различните етапи. Първо така наречения е, промишлен е, софтуер или портфолио. Необходими са също така допълнителни комунике... компоненти, е, промишлена комуникация, защита на промишлеността, така или така наречената промишлена сигурност или сигурност и след това промишлените услуги, които предоставяте на вашият е, потребител. Това тези услуги са е, включени и обединени в така наречените платформи. Ето един пример е, за производството на колите Мазерати в Италия – в, а, и в процеса на производство се използват както реалните, така и виртуалните данни. И а, това а, води до увеличаване на ефективността с 30%, т.е. производството на една кола спадна от 40 срок на 32 месеца. Виждате, че днес роботите разполагат с данни, те се, те си изчакват, те разговарят, комуникират помежду си, сглобяват колата и пристъпват към следващият етап. Тоест, различните етапи се програмират по-отделно и е, специфично. Но какво ще стане утре, е, в утрешния ден? В е, утрешния ден очак, очакваме роботите или машините да получат някакво задание, нещо като рецепта, т.е. в която ще бъде вложено това, което ние желаеме те да направят, а те в хода на действие ще могат да променят действието си и да бъдат изваредно гъвкави. За момента все още работиме по тези прототипи, но те ще бъдат също така програмирани да работят по различен начин в присъствието или отсъствието на човек. Виждате, е, ние имаме различни продукти, които са изработени по а, тези системи. Те са над 300 хиляди в а, момента. Но за да, могат, за да могат тези продукти да бъдат а, изработени, е необходимо да имате ноу-хау за контекста, за цялостната област и да можете да, да разполагате и с ноу-хау за извършване на анализ. Целта е по-низки разходи и по-малко потребление на енергия също така виждате точно един пример с Хадрон Колидър в Женева. на производство на продукти на много ниска температура с интегрирани контролни системи и над 8000 сензора кои, които а, генерират данни, а всички тези данни се анализират от Siemens за а, откриване на, на съответните проблеми и цел, Целта е наистина да се поддържат тези машини при оптимално производство. Всека Всека секунда тези съоръжения произвеждат 4 фарабайта данни и по този начин разполагате с необходимите данни за перфекциониране, и усъвършенстване на а, машината. И а, за много бързото откриване на е, на проблеми или е, дефекти в системата. И тук виждате от една страна интернет на предметите, но това се отнася както за интернет на предметите, така и за всички е, цифрови производства и заводи, процеси и така нататък. Така че самият потребителя е този, който ще реши дали ще използва интернет на предметите, който ще е, извършва изчисления в облак или той ще работи и ще борави с данните. Така че това са, това са новите системи, които могат да се да имат взаимовръзки и ние ги наричаме интернет на системите. И сега... Извинете ме за това, че говорих 20 секунди повече от определеното ми време. Благодаря. Казва председателя. Да, постепенно напредваме към овладяването на новите системи, на роботиката, към цифровизация на предприятията. Нещо, което е много важно с оглед а, създаване и приемане на ново законодателство. И следващият е господин Кекалайна. Uh, well. Получихме информация, че вие сте е, пред, е, собственик на предприятието Енево е, в Финландия. Е, което е, е започнало с е, една революционна концепция за е, рециклиращата индустрия и управлението на отпадъци. Тази концепция се основава най-вече на бежични сензори, на анализи, на алгоритми. Много интересно. Да, благодаря ви. Благодаря ви много. Аз съм само бизнесмен, предприемач, не съм професор. Започнах с събирането на големи масиви от данни, за да решим въпросите, свързани с рециклирането и управлението на отпадъци. Нека да а, ви запозная с а, историята а, на нашите проекти. Ние започнахме с събирането на данни, а, за да а, опростим и ускорим процеса. А, индустрията във връзка с е, управлението и рециклирането на отпадъци е, не е, е индустрия, основана на, основаваща се на предничави технологии, така че ние в Финландия започнахме, така да се каже, с една революционна технология и междувременно вече откриваме офиси навсякъде по света бизнеса се разрасна. Става дума за огромна по мащабите си индустрия, която може да се каже, че разполага с един пазар а, а, с, а, а, за около 1 трилион евро годишно. Е, но е, става дума за е, редица контейнери, контейнери които са действително стотици милиона и могат да бъдат в служба на милиони граждани и време се извозват също от милиони автомобили милиони, действително, автомобили. Като обема на отпадъците расте годишно с 5% и 50% от пазара може да се каже, че е логистика. Така че всъщност една голяма част от операциите могат да се решат по пътя на големите масиви данни, но други не. И така, е, ежегодно, е, в крайна сметка, е, от една кофа за буклук към друга кофа за буклук, действително преминават огромни количества отпадъци. Данните се събират, но ние бихме искали целият подход да се базира върху данните. И решихме, че бихме могли е, да решим нещата именно по пътя на големите масиви данни. Е, нека да иллюстрираме е, случващото се в сферата на отпадъците. не само в Финландия, но и навсякъде по света. Понякога извазването се, забаз, се забавя, което представлява огромен проблем за околната среда. И така ние създадохме е, е, сензори, които могат да определят нивото на запълване на контейнерите за отпадъци дистанционно. Това става с помощта на определена платформа. Данните е, са включени в тази платформа и е, автомобилите за извозване на отпадъците, е, шофьорите им получават е, така да се каже, е, на базата на събраните данни, точните графици и маршрути, по които трябва да преминат, което става с помощта на iPad, на таблети. Сензора е всъщност в основата на цялата тази технология. Е, чрез сензорите се установява не само температурата, но и нивото на запълване на всеки отделен контейнер. Какви са ползите? Те са очевидни. Е, от една страна е, намаляване на оперативните разходи. Ние по този начин придобиваме по-ясна представа за това какви са генерираните е, материали е, в рамките на е, отпадъците. Е, много често става дума за сурови е, е, материали, т.е. за суровини е, понякога става дума за е, горива, които биха могли е, да се използват при съответната ния процес на рециклиране. И по този начин да се економисат средства, т.е. става дума и за една разходоефтивна технология в Испания, в европейските страни, в Лондон, в много други градове на Великобритания, като Лиц и други, а също и в Нью-Йорк технологията намира приложение и а, трансформира начина по който се събират данни и се осъществява извозването и рециклирането на отпадъците. Аз а, смятам, че чрез една такава технология ние можем да направим управлението на отпадъците много по-ефективно, много по- разходоефективно. Ето, че и в Япония а, намери приложение нашата технология. А, ние много често сме е, е, склонни да смятаме, че ние, европейците, трябва да се получаваме от напредъка на японците в е, сферата на новите технологии, но в този случай ние въведохме нашата технология там. Да, ето, че е, е, става дума за нещо изключително важно. Е, ние знаем колко наболява е проблема, е, в крайна сметка кажи да, че всеки ден се сблъскваме с проблема, свързан с управлението на отпадъците. И така, нека сега да преминем към дискусия. Колегата Бони ще открие дискусията. Колегата Бони е от НП. Благодаря, господин председател. Благодаря за тези презентации, за вдъхновяващите ви идеи относно промишленост 2.0, големите информационни масиви и роботиката. Мисля, че ако искаме да постедиме нашата цел, т.е. допълнителна конкурентоспособност за европейската промишленост, трябва да помислиме по тези въпроси. Е, смятате ли, е, че свър... взаимно свързаността, инфраструктурите, висококачествените инфраструктури, мрежите са достатъчно свързани. А, центровете за постижения в областта на информационните и комуникационни технологии. Смятате ли, че всичко това е достатъчно свързано? Е, дали има достатъчно свързаност между машини и машини, съоръжения и съоръжения, между съоръжения и потребителите? Как можем да използваме по-добре е, съществуващата инфраструктура? Второ, както правилно каза професор Пуц, данните като източник. Абсолютно съм сигурен, абсолютно съм съгласен, че трябва да разглеждаме проблема на собствеността на данните, но също така и проблема свързан с а, е, генерирането на данни, защото данните често не се предоставят или генерират от лицата, хората, а често те биват генерирани и от е, съоръжения, от машини. Така че те, тези данни е, по-различни ли са от личните данни? Е, и каква е връзката между двете, как можем да решиме този проблем на собствеността на данните. И защото в крайна сметка цялата тази промишленост се основава на обработка на данни. И трето, отношенията между човека и робота. Да, трябва да има някакви правила на сътрудничество помежду им. Трябва да има и правилна комуникация. И тук не става дума само за една автоматична, механична а, вз... взаимосвързаност, защото и, и днес използваме пример гласа си за, а, за а, насочване на роботи, примерно когато имаме е, гласова комуникация по смартфоните и така нататък. Така какви, какви ще бъдат начините за комуникиране с роботите? И въпроса за отговорността, това наистина беше един много интересен въпрос. Той повдигна въпроса за електронното лице а, и едва ли ще можем да разглеждаме нещата така, както сме ги разглеждали до сега, т.е. отговорността в традиционният и вид. Мисля, че им ще е необходим един абсолютно нов подход към е, отговорността е, и всички тези проблеми са от е, сферата на правомощия на ИТРЕ. Да, трябва правила, но не трябва да прекаляваме с е, правилата, да няма свръх регулация и персонализирането. Е, новите е, предприятия ще разполагат с възможността за създаване на е, продукти, услуги, но също така и в тяхното персонализиране, е, насочване към е, дадения потребител. Така че това ще бъде всъщност новата добавена стойност. Но за това ще е необходимо да се създадат съвместни платформи, където да се комбинира и сигурността, безопасността и услугите. Благодаря, казва председателя и прекъсва оратора. Не много дълго говорите. Още, още, една, още една точка. Относно регулирането. Може би ще ви, ще ви дадем допълнително време, за да, за, зададете въпроса си след това. Госпожа Верна. Благодаря, господин председател. Чухме много неща за технологичното ниво промишленост 4.0. Чухме, че е необходимо да се вземат нови мерки, нови методи. Но аз искам да засегна един малко по-различен аспект, а именно въпроса за това а, как ще се отрази всичко това върху работещите? Въпросът засяга не само управителни съвети, които трябва да пристъпят към нови модели, бизнес модели, рискове. Особено голямо е предизвикателството към работниците, към заетите. Какъв е вашият опит? в кои предприятия нещата сработват особено добре? Имате ли добри примери? Имате ли примери за обучение и квалификация и включване на синдикатите и работниците в развитието по пътя към промишленост 4.0? Необходими ли са ни нови изследвания в това отношение, защото смятам, че малко се е, губи аспектът работници в целия този дебат. Е, има ли изследвания, например, доколко е необходим социален диалог на това ниво? И втори въпрос. Нашият комисия се занимава и с гражданско-правните аспекти на роботиката. Вие много добре засегнахте този въпрос и въпросът ми е свързан с големите масиви от данни. Вече беше споменато. Говоря за инфраструктурата. Каква, е, какъв широколен, какви широколентови трасета ще ни трябват за целта? Мадам. Благодаря, госпожо господин Тушеновски от името на Екаре. Ще говоря полски. Благодаря ви. Благодаря на нашите гости за изключително интересните експозета. Според мен дискусията, която водим в момента е свръхактуална. в момента в нашия парламент в най-различни комисии се обсъжда въпросът за роботиката, развитието и следователската дейност в тази област. Обсъжда се и въпросът за това, доколко могат да се разработят нормализиращи методи, нещо като спирачка тъй като критериите а, е, от развитието на роботиката биха били прекалено строги. Та, моят въпрос е каква би била според вас ролята на законодателството? Особено благодаря на професор Бройтигам, когото няма да повтарям, но той каза, че сега действащото законодателство е достатъчно, което е и така в много случаи но често законодателството може да се окаже спирачка за научно-развойната дейност. Лично аз мисля, че трябва да се съсредоточи много повече върху насърчаването на обучението, развойната дейност, изследователската дейност, изграждането на инфраструктурата, а, в областта на компютърните технологии, широколентовите мрежи и прочие и прочие. Боя се, че ако разпоредбите, законодателните разпоредби бъдат твърде строги, ще е, те ще се окажат спирачка за развитието. Технологичното развитие е изключително бързо, а администрацията изостава след него. Много често технологията се развива самостоятелно, без никаква роля и участие на администрацията. Така че искам да взема повод от казаното от господин Роландс. Ако прекалено много се месим, ако прибегнем до прекалено много методи за оптимизация, бихме създали проблем. Тоест, бихме имали само един единствен тип автомобили, защото моделите ще генерират постоянно едни и същи данни. Тоест, ще спрем потенциалното развитие. Няма да бъдем в състояние да използваме потенциала. Затова искам да попитам, какво според вас трябва да направи парламента? Къде виждате неговата роля на фона на това развитие? Да бъдем активни ли, според вас? Или по-скоро да се стремим да преодоляваме бариерите, и традиционното мислене. Мисълта ми е, че трябва да предотвратим скуката. Не ми се ще да имаме един тип автомобил. Благодаря много за това изказване. Доколкото разбираме, доколкото разбирам, вие задавате въпрос, свързан с промишления процес, взаимоотношението с законодателството и, и да речеме отсъствието на човека в целия процес, като е Бюти Копър. Благодарен господин председател. Благодаря за тези презентации. Моите въпроси са следните. Към господин Пуц. Споменахте че и Китай работи по тези технологии. те също имат най-вероятно стратегия за всичко да бъде Made in China до 2025 година. Така че, вие какво бихте ни посъветвали до, до къде трябва да стигне европейското промишленост и европейското законодателство? Знаете, казуса Кукър и комисаря, който които, чието портофел е този проблем, изразисват загриженост по въпроса. Ако искаме да бъдем ключови играчи, трябва да бъдем в авангарда. Какво мислите в тази връзка и докъде можем да стигнем или да къде да бъдем спрямо Китай? И второ, стандартизирането на малките и средни предприятия и внедряването на тези е, технологии в е, малките и средни предприятия. Моя въпрос е, е следният. До каква, на каква степен да бъде стандартизиран, на какъв етап да бъде, на, на какъв, в какъв план, дали да бъде е, в общоевропейски, регионален, национален и относно уменията в областта на цифровизацията. Не е тайна, че нашите трудещи се и работници не притежават необходимите умения за сега. Така че може ли да предприемеме някакво общоевропейско движение, някаква общоевропейска инициатива, защото ако искаме да, да постигнем един единен цифров пазар, това трябва да стане. Сега обаче, е, че, при кого са правомощията? Национални, регионални, европейски? Господин Кричък от името на ГОЕ чешки. Благодаря, господин председател. Ще позволите и аз да говоря чешки, както и моя сънародник. Разполагаме с широколентови мрежи, т.е. в състояние сме много бързо да пренасяме данни добре. Но остава въпросът за собствеността върху данните – Астрономите, например, събират множество данни, те биват публикувани в интернет и други хора се занимават с анализа на тези данни, като представят нови научни резултати което означава, че данните биват събирани и анализирани. Ако предотвратим този процес, напредък няма да има. Това исках да кажа. И още нещо за автоматизацията. Искам да помоля нашите гости да дойдат в предприятията и е, да станат свидетели, например, на автоматично стъклопроизводство. Да, там ще видите измервания, събиране на данни за суровините, като пясък и други. От друга страна, има процеси, автоматично управлявани процеси. Протоколът е единен. На конкретни места се събират данните, те се обработват и вече в зависимост от конкретните изисквания се създават десетки формати, които биват комбинирани. Ето това е промишленост 4.0. В промишлеността, произвеждаща стъкло за опаковачни цели, процесите са напълно автоматизирани. Кой работи там? Механици, програмисти, оператори в началото и в края на процеса. Това не е необичайно от останалите какво да правят? Работят примерно в научен институт, за да чертаят бъдещето. Толкова хора ще работят. Това са моите коментари по темата. И още нещо искам да подчертая. Смятате ли, че е правилно да имаме единен протокол за събирането на данни? Благодаря. Благодаря много. Господин Тамбуран, от името на Енева. Благодаря на всички оратори, защото те ни за запознаха с някои ситуации, които не са от бъдещето, а са от нашето настоящие. Има наистина много бързо технологично развитие, което ни изправи пред огромни предизвикателства. Законите трябва да действат не тук и сега, а и в бъдеще. Затова имам въпрос към представителят на Сименс. Облака, големите масиви и така нататък. Утре ще гласуваме становището на ИТРЕ за новото за новия регламент в тази област. Какво мислите за възможностите за така наречените меки приложения в интернет? Smart Appliances. Това са, например, домакински уреди в мрежа, пряко или непряко свързани с смартфоните на потребителите. Така данните на потребителите могат обаче да се използват. Смятате ли, че в близко бъдеще това ще стане факт в Европа? Смятате ли, че тези данни наистина могат да бъдат полезни за количествен и качествен анализ на ситуацията? според вас ще намалеят ли разходите за крайния потребител? Промишлеността готова ли е да предложи на пазара подобни домакински уреди? Какво е положението на другите континенти? Азия, Америка? Има ли някаква законодателна стратегия в това отношение там? Uh, много. колегата Ролс го няма. Едуард Марта. Благодаря, господин председател. Благодаря за презентации. И наистина съм впечатлен. Като ви слуша човек, има чувството, че в най-скоро време един собственик на предприятие ще живее в Нью Йорк и от висотата на някоя кула ще натиска едно копче и нещата ще се произвеждат на другия край на света. Разбира се, това промени изцяло организацията на работа и е, с отношението ни към труда като цяло, но кой ще е, плати за, модел, за социалния модел и за неговото разпадане. В също време има много положителни неща. Това означава, че от тук нататък никой няма да може да, да заявява, че е, много, че е трудно да има проследяемост на производството на продуктите или на продукта произведен тук или там, защото сега в момента се казва, много е трудно да проследиме продукт с създаден, произведен в Китай и така нататък, вие ни доказвате, че е точно обратното. И промишлеността 4,0 ще бъде ли обаче промишленост без хора, а само с роботи? А, и още нещо. Развитието е хубаво нещо, но сегашните мрежи отговарят ли на изискванията на промишлеността 4.0? Това бяха няколко бележки, показаното от тук. Благодаря, колега, за бележките, за въпросите. Има ли някой друг, който да иска да зададе въпрос, освен господин Бони. Не, ако искате. Е, просто има. Има, има възможност, господин Бони, искате да си свършите изказването. В момента имате възможност. Господин председател, те колегите зададаха въпроса какъв вид законодателство е необходимо, какъв вид регулаторна рамка е необходима, защото е важно да осъзнаеме, че в много области и заради конкурентноспособността конкурентоспособността технологията печели, т.е. технологията е една крачка пред законодателството. Затова а, трябва да променим правилата, но това не означава, че трябва да създаваме по-строги или по-тежки правила. Не, необходимо ни е така наречено леко законодателство, нещо като кодекс на поведение или просто допълнителни правила. Просто трябва да, да стъпваме на вече съществуващото законодателство и да видим дали може с някакво допълнение да отговорим на въпроса, свързан с отговорността благодаря ви също така за идеята за така нареченето електронно лице. Разбирам, че и вие нямате много ясна представа за съдържанието на, този, на тази фигура. Тоест, какъв вид регулаторна рамка е необходима, за да е, подкрепим и насърчим развитието? Благодаря ви. Така, мисля, че можем да се да дадем отново думата на нашите експерти. Ако искате, въпрос по въпрос или имате достатъчно време. Да, благодаря ви. Много бяха въпросите, които успях е, да си запиша. Може би съм пропуснал нещо. Започвам с господин Мартен. Да, вие говорите за производството и за човешкия хуманния капитал всъщност преди е, години в Хамбург е, нали, 10 е, хиляди души работеха в едно предприятие, 12 хиляди и сега след като се въвеждат новите технологии, за които говорим, отново се запазва тази бройка. Така че в това отношение не можем да говорим за обезлюдяване на нашата промишленост. Не. Но когато а, става дума за определена техника, за оборудване, естествено а, ще трябва да се простим с старото оборудване, защото по друг начин няма да можем да бъдем а, конкурентно способни, с, като имате предвид а, а, кои са конкурентите Китай, Корея, Япония. А, има а, изследвания в областта на роботиката. А, 280 са роботите в Германия, докато в Корея става дума за много-много повече, особено когато става дума за, така да се каже, за мащабите на индустрията. Действително, роботите се използват в много по-голяма степен в Корея, в Китай, в Япония. Индустрията в Германия е много, с много по-голям оборот и по-големи мащаби, а имаме само 280 робота. Когато става дума за използването на големите масиви, обикновено опираме до един и същи модел как точно да се изгради автомобила а, а, с помощта на а, математически алгоритми, така че да бъде устойчив на движенията във въздуха, на вятъра и така нататък трябва също времено да можем да разграничаваме дали става дума за Масерати, за Volkswagen, за Opel. Нещата опират не единствено до дизайна. Според мен става дума и за това как ще се изгради самата система с помощта на новите технологии стандартизацията на какво ниво да бъде. Според мен трябва да говорим за глобална стандартизация във връзка с, така да се каже, меките законодателни решения, ще трябва да предизвикаме колкото е възможно по-бърз обрат в е, реалността в промишлеността. Говорихме за е, взаимосвързаността, за инфраструктурата, за е, при всички положения ние ще се нуждаем от за индустрията 4.0, съответната инфраструктура, логистика, широколентови, високоскоростни технологии, колкото е възможно по в по-голяма степен би трябвало да се разпространяват тези технологии. Просто не можем да, се, да ги заместим с нищо тези висококачествени, нови, модерни технологии. Благодаря ви за това, че взехте отношение по въпросите. Към господин Нашият е, гост от е, Финландия имаше е, конкретен въпрос. Да, в някои от сферите, в които, да кажем, ние не е, работим, но същевременно е, те са тясно свързани и с е, сферата, в която ние развиваме нашата дейност. Е, е, да, новите технологии, е, търговската дейност, взаимовръзката между масивите данни. трябва да помислим и за пренасенето на данните. В това отношение трябва да се вземат съответните решения за пренос на данни и за таксите за роуминг, за да могат да се пренасят по-лесно данните. Ето, говорим за логистика и за инфраструктура. Естествено, и операторите в телекомуникациите ще заемат една определена позиция в цялата верига на стоиността. съществува определен риск операторите да започнат да изглеждат собствените си платформи, да въвеждат някакви собствени решения и по този начин всъщност, така да се каже, да завладеят определени части от веригата на стоиността. Това е риска, който съвсем реално съществува, така че е, според мен е, високоскоростните технологии сами по себе си не решават нещата. Естествено трябва да обходим цялата верига на стоиността е, и да помислим за оптималните решения. Връзката на взаимосвързаността. Естествено, говорим не само за частни компании, говорим естествено и за обществени органи, за държавни органи, как точно ще се получава информацията, как ще можем да я подлагаме на анализ, какви алгоритми ще се използват, как ще се регламентира достъпа. Ние ще трябва да събираме данни не само от частните компании, от частния сектор, ще събираме данни и от държавните органи и по този начин вече е, е, ще можем да правим е, голямия бизнес по цялата верига на стоиността. Така ще се създадат и работни места. Ето това са всъщност основните елементи, на които бих искал да наблегна. Благодаря, господин Какалейн. Ще помоля е, е, господин Матиас Пут също да ни предложи някои отговори на въпросите, които чухме. А, аз съм много а, доволен, че не съм политик и никой не съм съжалявал за това, че съм се занимавал с научна дейност и а, че съм професор. Защото а, ние а, се занимаваме с изключително а, бързи технологии и а, динамично развиващи се технологии. А, много често а, в политиката нещата се разтегат във времето и се разводняват и се бавят поради множеството политически дискусии, а ние се нуждаем от изключително бързи решения и от бързо е, прилагане. Е, ето вижте колко млади хора е, са тук в залата и всички те работят с новите апарати, с новите автомати, с новите уреди. Те са наясно с новите технологии големите компании, включително и Siemens, в момента работи по иновациите за начинаещи предприемачи, защото и за подпомагането на тези начинаещи предприемачи чрез едни така да се каже, нови апликации, които ще дадат възможност на младите хора, които желаят да започнат собствен бизнес, много бързо да се ориентират и в ужасните лабиринти на законодателството и законовите изисквания. Преди три години е, ние имахме е, посетители, които ни попитаха с какво точно се занимаваме. Ние започнахме с, с симулации и тогава всички представители на индустрията ни казаха, нещата са прекалено много сложни и едва ли някога ще се стигне до реално прилагане на големите масиви от данни. И ето, че всичко това стана и то стана за много кратък срок би трябвало а, да сме по-отворено ни към всичко ново и към а, новия подход, който хората прилагат. На около 100% автоматизация имаме в определени сектори. Това са новите бизнес модели, това са новите а, категории а, хора. И а, много малко, така да се каже, сектори и промишлености не са така да се каже, автоматизирани и до голяма степен, да кажем, стъкло, производството на стъкло. Нека да видим какво става в Китай. Връщам се на въпроса на господин Бюти Кофер. До преди години едни от най-добрите студенти при нас в Кемниц, да кажем, бяха от Китай. Но сега вече, да, имаме китайски студенти, но те не са в групата на най-добрите. Дори интереса на младите хора, които са талантливи и които желаят да се развиват в тази област, показва вече, че ние не сме достатъчно бързи. Е, не се развиваме достатъчно динамично. Всичко това, за което аз ви говорих, мрежите, иновациите, новите идеи, всичко това е, съществува като концепция, като идея, но трябва да се случи в реалността, в промишлеността. И е, така, е, не идват китайски студенти вече или не са чак толкова добри тези, които идват, защото в крайна сметка те могат да осъществят е, и обучението, и образованието, и е, професионалната си кариера в Китай, е, където има е, чудесни възможности. Тоест, е, много дълъг път е, ни предстои, така да се каже, защото ние все още нямаме стратегия, казва господин Бютикофер. И господин Бройтикан, да чуем, имате думата. Да. Аз мятам, че вие сте на точното място тук и бихте могли да направите много. Искам да ви стимулирам, защото а, е, нещата а, е, не опират до национално законодателство и не могат а, е, да се ограничат в националните граници. А, на европейско равнище трябва да се води дискусията и ето както виждате, е, ние водим тук, е, нуждаем се от много силно, добре премислено европейско законодателство, но естествено е, поставям акцента върху добре премислено. Трябва да го обсъдим, трябва да премислим всеки детайл е, на европейско равнище трябва да се регламентира тази сфера, но много, много грижливо, много внимателно трябва да подходим към въпроса. Собствеността върху данните, това е един много труден е, въпрос, тъй като не разполагаме с концепция. Не става дума за авторско право, не става дума за търговски е, марки и е, защитата им. Не. Е, Става дума за е, някаква частичка от всичките тези мегабайти и така терабайти. Е, понякога нещата се променят е, е, от е, човека, който управлява машината или робота, но понякога нещата се променят просто защото така са заложени от разработчика, от е, е този, който е създал концепцията. И така трябва да помислим е, за, евентуално за един регламент за достъп до данните. Ние разполагаме с е, базите данни, с е, половете, в които се събират тези огромни масиви от данни. Но регламентирането на достъпа е много труден въпрос. Да, разполагаме с европейско законодателство по отношение на, да кажем, търговските марки, търговската тайна или производствени тайни и така нататък, но аз също и за защита на данните, но ние в крайна сметка се нуждаем и от нещо по-прогресивно, нещо по-бързо, нещо по-инновативно, включително и в законодателството. И така обръщам се към колегата от Финландия. Да, когато става дума и за данните, трябва да помислим естествено и за това, кой ще плаща, така да се каже, данъците. Нещата са ясни и кой плаща таксите. Но когато става дума за е, трансфер на данни. Е, трябва просто да погледнем е, какво става в Google, в Facebook. Не, и да се разграничи, така да се каже, защото в известен смисъл, но и да използваме същия модел. Не става дума за абсолютно отворен достъп за всеки. Не, е, трябва да говорим не само за е, е, отговорност по отношение на цифровото съдържание, а да говорим и за цифрова отговорност и да я регламентираме в европейското законодателство. И за това би трябвало да започнете с обмислянето на концепцията в рамките на гражданското право. Е, да, и трябва да се започне много, много внимателно, много предпазливо е, с регламентиране на цифровизацията. Ще ви бъде необходима една нова концепция. Е, да, ако погледнете в Германия, системите ни работят вече от около 20 години, а тези системи е, и в държавите членки, и в е, е, Франция, и на много други места биха могли да бъдат използвани като, така да се каже, основа и да се помисли за електронното лице. Не веднага да се регламентират нещата и да се въвеждат в законодателството. Естествено, трябва да ни известно време и да наблюдаваме процеса. Нека да пресечем реката, когато стигнем до брега на реката. Е, позволете ми този образ. Е, е, и така, стратегията. Нямаме стратегия, съгласен съм с вас. Жалко е това, но научните проекти крайна сметка зависят и от е, финансирането, от парите, а парите идват от дънакоплатците, Но когато искаме да а, е, разполагаме с, а, е, повече и по-динамично развиваща се а, промишленост, а, силна промишленост в Европа, ще трябва да инвестираме, да. И така, на, на последно място изследванията. Необходимо му е, естествено, да а, преминем към а, а, едно ново качество на а, работата. И как ще се финансират, естествено, изследванията, а, това е големият въпрос. А, не всичко в крайна сметка опира до финансирането. Роботите също. Роботиката е, е, е една сфера, в която се изискват също солидни инвестиции. Но след като става дума за работа, която ще доведе до нещо по-добро, което ще създава и работни места, е, естествено ще трябва и да се инвестира. И аз се надявам, че хората, ако им се обясни това, ще бъдат готови да плащат. Благодаря на всички вас. Много интересните отговори за вашите съвети. Може би ще се видим отново, примерно след година. И тогава, може би, ще сме подготвили съответното законодателство. Благодаря на всички. А сега, след десетина минути всъщност, ще продължиме с доклада на Фредерик Федерлей. А сега нека да поговорим за командировката в Ирландия. Господин Занонато, имате думата. Благодаря, господин председател. В всички случаи мога да ви уверя, че това беше много интересно посещение през март в е, Ирландия. Колегите Рюбик, Кели, Вулцит и Капел участваха, освен мен, в делегацията. Още в началото искам да ви кажа, че всички срещи бяха много интересни. Ирландия е много прогресивна страна по отношение на това, че беше една от първите, които разбраха, че трябва да се инвестират в информационните и комуникационни технологии. Това е страна, която направи огромен сток, скок в това отношение. Първо посетихме Tyndall National Institute в Корк Тиндъл е голям физик, първият, така да се каже, открил парниковия ефект. Това е огромен изследователски център, център един от най-големите в Европа. Изследователски в областта на информационните технологии. Ронан Мърфи от Европейския технически клъстър каза, че съдействието между висши учебни заведения, институти и производство е много важно. Много от изследванията, които са проведени, са проведени с съдействието на промишлени предприятия, така че студентите на място са могли да се научат на всичко около данните, данните в облак и така нататък. Говорихме, че е необходимо в Европа да се състави магна харта на данните. Документ, нещо като етичен кодекс за защитата на данните. Всъщност с това правя връзката с предишната ни тема. След това бяхме в Корк, в технологични институти. С голямо задоволство видяхме, че институтът ползва средства от седмата рамкова програма и по линия на Европа 2020 и осъществява проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите източници. Освен това бяхме в изследователски център за възобновяеми източници а, Ирландия има огромен потенциал в това отношение. Знаете колко богата е, е на води тази страна. Та центъра, който спо, посетихме, извършва ин, иновативни изследвания. Освен това бяхме в терминала за втечнен природен газ в Шенан. Аз съм докладчик по тази стратегия и за мен беше особено интересно да бъда там проектът е, беше идентифициран като проект от общ интерес за Съюза, но има някои търкания с енергийните регулатори, нещо, което не позволява завършването на този проект за сега, което показва, че когато в списъка на особено ценните за общността проекти се включи един проект, това далеч не значи, че той ще бъде осъществен. Благодаря, че имахме възможност да осъществим това посещение. А, Anybody would like to, to ask a question or to add? Благодаря. Някой има ли да добави нещо? Не, благодаря ви още веднъж. И поздравявам ви за това, че сте имали прекрасно пътуване. А сега също така отчет във връзка с командировката в Финландия и Естония, госпожа Комполена Три, която беше ръководител на делегацията от Финландия. Ще го кажа Благодаря. Благодаря на колегите, които дойдоха с нас в е, Хелсинка и Талин. Бих искал да благодаря на секретарията, на всички онези, които организираха идеално нашето пътуване. Първо посетихме финландският парламент и видяхме по какъв начин се обсъждат там европейските проблеми. А, знаете, че нашият парламент е малко по-различно устроен. Второ, посетихме така наречена интелигентна мрежа, Фингрид така наречената. Това е всъщност една система за децентрализиран обмен на информация в областта на електроснабдяването е, и която обединява всъщност различните оператори, доставчици, е, управляващи мрежите, които имат е, еднакъв е, е, и равноправен достъп до информацията във всеки един момент. След това посетихме няколко стартъпи и тези, които създават а, електронни игри, включително и системи за управление на сауна. Ставаше дума за един комплекс а, за 160 стартъп предприятия. Включително, една, е, знаете, че Финландия е много благодатна почва за старти предприятия и днес го чухме тук. След това с Енви. Отидахме на посещение в горски стопанства. Това мисля, че става за пръв път през в историята на парламента. Видяхме каква е цялата верига от гората до услугата и всичко свързано с дървообработката и това, че всяко парче е, дърво е, е, се използва за нещо, т.е. няма абсолютно никакви от, от е, падъци. 90% от е, дървесината, произвеждана в е, Финландия, е, произхожда от така наречените сертифицирани гори. След, след това посетихме една от е, голема, големите петрохимически предприятия, в което се обработват включително и а, много възобновяеми а, горива. А, знаете, че когато се използват различните технологии за създаване на възобновяеми горива, има много добра проследяемост на целия процес. Това са продукти, които се използват от големи предприятия, включително и Луфтханза. След това а, посетихме корабостроителница в Талин. И предприятие, което работи в сътрудничество с корабостроителницата в Хелсинки и всяко, е- всяко едно резервна част или част от е, кораба се произвежда по устойчив е, маниер на начин. Предприятието е специализирано в производство на продукти на основа на втечнен, втечнен природен газ. От общо няколко хиляди кораби, само от 180 разполагат за сега с двигатели с, с втечнен природен газ но все още няма достатъчно конкурентоспособност в този сектор. Трябва да, между другото, да помислиме и за хармонизиране на законодателството в тази област. И в и последния ден пос, а, посетихме естонският а, парламент който е така доста сходен с финландския парламент. Включително се срещнахме и с присъствахме на обсъждане на закона, свързан с такситата Юберт. И не, всичко, което е свързано с сигурността на Uber такситата. Нещо, което е от голям интерес, крайна сметка, за всички европейства. А, също така се, се съпознахме с цялото законодателство, свързано с електронните приложения. Знаете, че в Естония живеят само 2 милиона души, но има е, огромно, е, огромно и много широко обхватна сфера на електронни услуги. И благодаря на всички от тези, които участваха в е, посещението. Благодаря, мадам additional comments? Има ли е, коментари е, към е, информацията, която чухме? Може би някой от е, колегите е, би желал да добави нещо или да зададе въпрос. Няма такива и така благодаря ви. Благодаря за е, вашата активност и във вашата собствена страна е, и в Естония. Благодаря и на всички останали членове на делегацията. И сега преминаваме към разходо ефективните намаления на емисии и на на нисковъглеродни инвестиции. Ние знаем колко важна е темата. И сега ще разгледаме проектостановището на Фредерик Федерлейт, докладчик по становището. Нека в началото да кажа, че това е становище, което ние в качеството си на асоциирана комисия изработваме по член 54. Водещата комисия е Комисията по околна среда. Нашия докладчик е участвал като докладчик е, в Сянка е, на редица срещи е, по време на трилозите се разглеждат много въпроси, но най-интересният въпрос за нас е всъщност свързан с изместването на емисиите. И така, за нас всъщност най-важният въпрос е изместването на емисиите. Разбира се, и всички останали аспекти са от значение, безспорно, но нека да чуем нашия докладчик сега. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, че е, е, е, имах възможност да работя по едно толкова важно е, досие. Е, Междувременно, е, вече след е, проведените срещи, е, имаме малко по-ясна представа за това как, е, е, е каква е позицията на политическите е, групи. Е, очаквам. Е, към становището и изменения. Нека да кажа, че е, всъщност ние като комисия ИТРЕ имаме е, компетенции е, в качеството си на асоциирана комисия по член 54 работил съм с, много от докладчиците в сянка е, посочил съм, е, че в крайна сметка по отношение на принципните въпроси и на някои от техническите въпроси, естествено ще трябва да продължим обсъжданията, най-вероятно и през е, септември ще продължим да обсъждаме компромисите. Корекционният фактор или коефициент около 70% във връзка с безплатно разпределените квоти в рамките на схемата за търговия с емисии е естествено много голям ангажимент. Ние ще трябва да помислим а, е, точно как ще а, е, е, определим в крайна сметка този корекционен коефициент. И какво ще бъде съотношението между а, разпределените по тръжната процедура и безплатно разпределените квоти? А, ние се нуждаем естествено от на първо време от преосмислене на общата селскостопанска политика, където има твърде много субсидиране. Някои от секторите се нуждаят естествено от корекционен коефициент при всички положения, нуждаят се и от свободно предоставени, т.е. безплатно предоставени квоти, за да не блокираме развитието на сектора, но същевременно трябва да спазваме правилния нуто съотношение и правилния баланс. СТЕ е, е подложена на а, натиск от страна на а, онези, които а, желаят а, повече безплатно разпределяне на, а, на квоти, от друга страна пък и от онези, които а, желаят, така да се каже, а, при всички положения а, бързо развитие към ниско въглеродна економика. А, за съжаление, в момента все още по отношение на финансирането няма прозрачност. Без тръжни процедури ще могат да се прехвърлят на практика доста солидни количества, които са свързани с много солидни е, суми, финансови суми. Ще търсим компромис. Компромисът няма да е лесен, очевидно, но се надявам, че през септември ще можем да се споразумеем и много се надявам, че нашата комисия ще подкрепи позицията ми така че е, ще продължим. Ние продължаваме е, да работим и аз се надявам, че колегите с е, техните изменения ще ни помогнат да подобрим качеството на текста. Госпожа Деланке от името на НП. Докладчик в сянка. Да, благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика Докладът е, е, е изключително е, важен. На няколко пъти съм го слушала и включително и в комисията по заедостта работихме по него, така че вече, така да се каже, ще го науча на Исус. ЕНП смята, че не всичко, което излиза от съвета, така да се каже, трябва да се е, приеме безрезервно е, и че не ли трябва да киваме утвърдително от една страна. Както ви каз, както стана ясно, безплатно разпределените квоти от друга страна на тези чрез е, търгове. Е, е, е, търсенето на правилното съотношение. Идеята на комисията МВ е, не се покрива изцяло с нашата. Но в крайна сметка при това, така да се каже, разпределяне на двете вида, двата вида квоти ще премине и е, разделителната линия между нас, но да се надяваме, че ще постигнем накрая съгласие. И как, е, е, така да се каже, многоетапният е, подход ще изглежда съвсем е, е, точно, как точно ще се е, нюансират нещата по отношение на е, безплатно разпределените е, квоти и тези разпределени чрез тръжна процедура. Е, времено трябва да си дадем сметка, че данните, е, с които работим, не са абсолютно надежни и проверени, но времено с такива разполагаме. Системата е много сложна. Комисията поставя акцента върху така съотношението между двата вида квоти. 50% с 10% увеличение, естествено трябва да сме сигурни в данните, с които разполагаме. И освен това, основните показатели, така наречените бенчмаркс и въпроса за така да се каже, неизменните е, и неизбежните емисии. Е, имаме предложение за 3% е, от докладчика. Добре, ако споделим амбицията на докладчика, корекционният фактор, така да се каже, да не бъде засяган, ще е, предложим един малко по-висок, е, е, едно по-високо ниво на амбиция. Отчасти системата, така да се каже, е европейска, отчасти обаче зависи, така да се каже, от държавите членки, от националното равнище, малко повече гъвкавост Списъка е много дълъг. Много неща имам а, а, заказване по тази тема. А, но най-важните неща а, а, ще спомена сега. Ако увеличим праговете, е, ще е, затрудним е, малките емитенти. Ще трябва да помислим и по тези въпроси, естествено. Не бих искала да натоварвам прекалено много всички. Времето, което лежи върху плещите на докладчика, така и така е голямо. Благодаря ви. Модернизация е естествено много важна тема. Колегата Иво Белет е тук. Аз се радвам, че вие сте тук сред нас. Вие сте представител на комисията МВ. Няма веднага да ви дам думата, но след това, непосредствено след като чуем докладчиците в сянка. Благодаря, господин председател. Благодаря, скъпи колеги. Благодаря на колегата Федерле. Наистина с него навлезахме в същината на проблема и работата беше много прозрачна. Работихме в отлични условия. Ще се спра на три неща. Положителните аспекти, отрицателните аспекти и напредък. Положително. Добре, че предлагаме по-високи по-висок -по процент от тръжни процедури, 50 на 75, но също така и не сме малко наясно с така наречените безплатни квоти. Казва се, че те са временни, но е, цялата тази, цялото това предложение е липсва не е достатъчно подробно. Също така е, подобряване условията за постъпващите емитенти на пазара, също така следващото, следването на решенията на протокола от Париж. Всичко това са положителни неща. Сега, е, от, отрицателните, никакви, практически никакви социални аспекти не присъстват в този доклад. В много страни няма да може да се премине към нисковъглеродна промишленост веднага от днес на утре и без голяма социална цена. Същевременно политиката, свързана с промените на климата, не е само политика на банкерите, т.е. ние е, сме онези, може би, които трябва да създадеме е, критерии за е, в, допустимост за безплатни квоти, а не само критериите на Европейската инвестиционна банка да бъдат, да бъдат прилагане. Същевременно трябва да има и възможност за намаляване на праговете с 0,3. Е, тоест подхода, предложен от докладчика, не е, може би, най-добрия, но ще можем да го обсъдиме. И е, същевременно обаче не виждаме и връзката с, с транспониранията на третия енергиен пакте време, също, също обаче цифрите няма да ни позволят да постигнем е, целите до 2050 година, както и е, целта за е, недопускане, повишаване на температурата, решение, което беше взето от КОП 21. Така че аз мисля, че трябва по някакъв много по-гъвкав начин да, да ам, управляваме безплатните квоти. А, а, защото или не, или е, ще надминеме е, таваните и в такъв случай няма да спазваме критериите, свързани с промените в климата, или, или ще имаме много е, недоволни. Тоест, трябва, трябва да има така по-скоро -по структурен подход за включване включването на безплатните квоти и включването в тях на вносителите. Нещо, което според нас е от огромно значение. Благодаря, колега. Следващият господин Хенкел от името на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Сете имаше цел но имаме и други цели. Тоест, е, допълнително индустриализация с 20%, допълнителни е, благоприятни условия за малките и средни предприятия, да не допускаме а, е, изместването или да има предсказуемост на изместването, въглеродното изместване. Така че, в заключение, Системата, с която разполагаме е много незадоволителна. 25% от емисиите, 45% от емисиите са покрити от СТЕ, докато 55% не са включени в нищо. Има и цели отрасли, които не са включени в системата. Сега, ние сме за увеличаване на а, безплатните квоти, разпределението трябва да отразява наистина а, състоянието различните сектори и развинието им, тъй и тези квоти, кои, в които в момента се спестяват, идват от затваряне на предприятия и те трябва да бъдат върнати обратно в индустрията. Също, също така трябва да се преразгледа начина по който се оценяват предприятията, които биват записани в списъка на CTE е. също така трябва да има пълна компенсация за непреките разходи и и трябва да има безплатно пред, предоставяне на квоти само за онези, които предоставят данни, но по този начин е, ние ощетяваме малките и средни предприятия и облагодетелстваме големите такива. Благодаря. А сега от името на зелените, господин Галуне. А, вие замествате всъщност господин Ериксън, който е станал член на вашето правителство. Нашата комисия е добре позната като износител на министри към националните правителства. А сега ви давам думата. Благодаря, господин председател. Първо, нека да благодаря на докладчика господин Федерле за неговите предложения, които наистина така усъвършенстват предложението на комисията, като целевите квоти и желанието за повече прозрачност на процесите. Обаче, според нас, предложението на докладчика не е достатъчно амбициозно все още и би могла да бъде подобрено. Тук не се споменава цел, целта от 2 градуса или целите прияти на КОП 21. А, ако ние не подходим към тези цели незабавно, цената ще трябва да бъде платена от цялото общество. Необходимо да има повече логика в цялата система, компенсация за непреките разходи в областта на електроснабдяването. А, още член 10c което дава възможност за продължаване живота на твърде замър... замърсяващи индустрии. По-нататък трябва да помагаме на страните, които имат, които не разполагат с толкова средства за модернизиране на целите си електрификационни мрежи. За това ние предлагаме да член 10c да бъде отложен за след 2020 година, за да можем да подпомогнем осъвременяването на мрежите в страните с по-низки доходи. Същевременно трябва да избегнем прекаленото раздаване на безплатни квоти и затова смятам, че цял целият ни подход трябва да бъде много по- амбициозен, т.е. всичко да стъпва на принципа замърсителят плаща. Не може да има сектори, които да получават 100%. Ние трябва да а, спазваме ангажиментите, поети в а, а, Париж и да превърнем цялата ни економика в 100% е, нисковъглеродна такава. Смятам, че ще можем да подобрем доклада с а, е, нашите изменения и се надяваме, че ще работиме в тясно сътрудничество с доклад. докладчика. Сега а, е, от името на ГОЕ господин Силикотис. Благодаря. Искам да благодаря на колегата Федерли за свършената работа, както и за заседанията, които свика и за готовността да си сътрудничи с политическите групи. От името на моята група ГУЕ основната цел на промяната на системата е намаляването на емисиите с цел защита на околната среда и подобряване качеството на живот на хората. Ние смятаме, че в това отношение трябва да се предприемат много по-строги мерки и то срещу най-големите причинители. Смятаме, че са необходими целенасочени мерки, за да можем да възнаградим, възнаградим онези производства, които са заслужили. Освен това, трябва да има възможност за изваждане от системата на малките причинители. Що се отнася до системата от държавни субсидии, според нас тя трябва да продължи да съществува в подкрепа на малките предприятия. По този начин ще се погрижим и за интересите на потребителите. Тъкмо в разгара на економическата криза е необходимо необходимо да подкрепяме малките и средни предприятия и то в държавите, които бяха най-силно засегнати от политиката на строги економии. Ще ви дам пример с едно средно предприятие в Кипър, но има и много други от същия калибър в Южна Европа. В Южна Европа има риск от деиндустриализация. Наистина трябва да закриляме средното съсловие, да пазим работните места в тази част на Европа и също времено, разбира се, да пазим околната среда. Именно на този фон са и нашите предложения за изменения. Надяваме се да не създадем система за търговия с емисии в интерес само на големите предприятия, защото всъщност те са основните виновници за измененията на климата. Не можем да продължаваме да увеличаваме печалбите им. Благодаря ви, колеги. Благодаря на докладчика, на докладчиците в Сега преминаваме към а, а, ораторите, които ще говорят в лично качество. Господин Мариес. Благодаря, господин председател. Искам да споделя с вас следното, а в този дух са и предложенията ми за изменение. Става въпрос за предвиждането на изключения. Знаете добре, че държавите членки, които имат средно по-малко от 60% от стандарта на живот в Европа могат да получават изключения. Гърция съвсем леко надвишава този прак. 62% беше той през миналата година за, за 2014, а, за 2014 този процент беше 59. Но на базата на политиката на строги економии и на обедняването на страната през 2016 година стандарта на живот падна до 56% от средния за Европа. Боим се, че за следващата година данните ще бъдат още по-неблагоприятни. От всички съседни на Гърция страни, само за Италия се предвижда предвижда дерогация. Останалите страни, за които се предвижда изключение, са повечето трети страни. Това води до поручаване на конкуренцията, до увеличен внос на електроенергия, така че оцеляването на държавните електрически предприятия е под въпрос. Поскъпва токът, е, увеличава се енергийната бедност в Гърция, намалява конкурентоспособността на гръцките предприятия. На 27 май отправих е, въпрос към комисията в този дух, устен въпрос. Така че надявам се да приемете две предложения за изменения, които ще внесем до утре в срок, така че да стане възможно Гърция макар че през 2013 година не е изпълнявала критериите, но пък ги е изпълнила през 2014 година. Повтарям, под 60% от средното равнище за Европа. Та въпреки всичко това, Гърция, за Гърция да се предвиди изключение, за да има възможност да се освободи от задълженията за изкупуване на сертификати. Ако приемете тези две изменения, ще внесем и изменения и за модернизация на инвестиционния фонд. Приемете ли тези изменения, ще означава, че сте подкрепили моята страна в тежък момент, за да може гръцката промишленост отново да стане конкурентоспособна. Иначе благодаря още веднъж на докладчика, както и на останалите колеги. Благодаря ви. Следващият оратор е, е колегата Бланко Лопес. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за положените усилия, които са в правилна посока. Споделя мнението на колегата Мартен. Докладът се нуждае от доста подобрения. Някои елементи не са достатъчно добре очертани, особено, що се отнася до социалните аспекти. Става въпрос за европейски подход. Непреките разходи трябва да бъдат компенсирани. Говоря за разходите, които възникват при изтичането на въглероден двуокис. Повече от 54 милиона евро са били тези разходи. Разбира се, че зависи от бюджетните възможности на държавите членки да могат или да не могат да плащат тези разходи, нещо, което води до изкривяване на конкуренцията и нелоялна конкуренция вътре в Европа. Ето защо предлагаме изменение, което ще внеса до утре, да се създаде Европейски компенсационен фонд за непреките разходи, който да покрива поне 2% от а, а, правата за емисия от 2021 до 2030 година. Освен това е необходимо за сектора да се създадат повече възможности – да се подкрепят предприятията, които не могат да си позволят тези механизми, включително и по отношение на когенерираната енергия. Благодаря. Благодаря, колега. Благодаря ви за а, бележките. А, колегата а, Дан Брига. Благодаря, господин председател. Първо искам да направя една по-обща бележка. Рядко съм виждал документ на комисията, съдържащ толкова много неточности и грешки допуснати в хода на законодателния процес. Липса на пълна липса на прозрачност. Аз, например, трябваше да изпратя писмо, за да ми се обясни в коя страна има стуманен, стоманодобивно предприятие, което да изпълнява критериите. Става въпрос за 10 най-добри предприятия, посочени в документа. Аз не искам 10, искам да ми посочите едно да видя документа. И така, колкото вие ми отговорихте, толкова и на мен ми отговориха на писмото. Така че това, което правим ние с господин Мартен, за да компенсираме тези неясноти чрез различни срещи, просто защото комисията не предоставя достатъчно данни, беше много. Но два са основните ми проблеми. Първо, никога няма да се съглася този законодателен акт да доведе до промяна на цените за енергия. Тук е записано, че цените ще намалеят с 3%, но от бизнес бизнеса ни беше обяснено, че се очаква по-скоро увеличение на цените в размер на 20%. Вече имаме 60 милиона европейци, които не са в състояние да си плащат сметките за ток така че индустрията в а, някои части на Европа е много, така, а, в много нерав, неравностойно положение и едно увеличение на цената на тока ще бъде пагубно за нея. Мисля, че трябва да бъдем реалисти. И на второ място, вторият голям проблем, много така лековато говорим за това, че ще има ниско въглеродна промишленост. У нас, например, 170 хиляди души ще пострадат от предлаганите изменения или ще загубят работните си места или доходите им ще намалеят. А това са хора, които се борят за оцеляването си. Никога няма да приема да се вземе принципно решение, което да е в ущърп на тези хора. В този дух ще бъде и моето предложение за изменение, в което предлагам да се създаде фонд или да се вземат средства от, форма, фон, от съществуващ фонд, примерно механизма за приспособяване към глобализацията, за да може тези хора да не страдат. И в заключение, с много неща от това, което беше казано, съм съгласен, но от техническа гледна точка не смятам, че е възможно и коректно да осъществяваме мерки, които сами по себе си представляват корекция. Коя промишленост може да се развива линейно? Винаги има върхове и спадове това е естествено за развитието. Не можем отгоре надолу да налагаме мерки. Комисията казва, съгласни сме, че има такъв проблем, че това е недостатък, управете го в парламента. Как да го направим? Трябва да бъдем солидарни, когато гласуваме. Жа Гростет. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика за отличната работа. Става дума за една много важна за Европа тема. Всички сме за намаляване на емисиите от се отпе, но същевременно трябва да направим всичко възможно, за да запазиме конкурентоспособността на предприятията и европейската промишленост, защото нашите конкуренти не спазват правилата, а същевременно имат и възможност да инвестират допълнително. Нашите стандарти и норми са прекалено високи. Това обаче не значи, че трябва на други да, възмо... да позволяваме да произвеждаме, да произвеждат на много ниски норми. За това комисията трябва да има възможност да оценява възможност, възможността за изместване, т.е. Да, да търси предсказуемост за изместването на основа на, основа на качествени критерии, като същевременно предоставя необходимите квоти на онези представители на секторите, които са жертва на международната конкуренция. По този начин те ще могат да бъдат в по-равноправно положение, като между тях се разпределят онези 43% безплатни квоти. Свръхнасочването на квотите към дадени сектори беше един от дефектите на СТЕ. Ще трябва да има преразпределение и насочване на квотите към съответните сектори възоснова на нивото на производство. Да, ако стъпиме на миналите си грешки, може би ще можем да поправим нещата, господин Количе. Пане председател, не бих няколко дробних поз... Благодаря, господин председател. Имам няколко бележки съгласен съм с спазването на принципа причинителя плаща, но не бива да прекаляваме, защото тогава ще имаме чиста природа, но няма да има работа за хората. Стъкленият амбалаж, например, може да се транспортира, но само на определено разстояние. ако предвидим мерки, които ще ускъпят производството, производителите извън границите на Европейския съюз ще спечелят. Тоест и нашите производители ще избягат. Да, съгласен съм, че трябва да се намалят CO2 емисиите, но трябва да го направим така, че да осигурим работните места. От кой фонд ще финансираме безработните? Е, трябва да говорим за фонд, който да бъде на практика приложим. Не можем да говорим само за 2%. В някои страни имаме централно парно отопление – нещо, което трябва да се отчете при поставянето на условия, защото при други начини на топлоподаване има много повече емисии. А някои предприятия пък няма, няма да оцелеят, ако им наложим да съществуват с нулеви емисии. А що се отнася до процент, процентите ще трябва да ги обсъдим. Утре ще внеса своите предложения за изменения по отношение на централното топлоподаване. Спикър колег Тошеновски. Следващият е, оратор е колегата Тошеновски. Благодаря, господин председател. Отдавна споделям своя скептицизъм по отношение на СТЕ и то понеже съм свидетел на развитието в тази област. Това е един изкуствено създаден пазар. Никак не завиждам на господин Федерлей за неговата работа. Наистина е много трудно да се напише балансирано становище. Ако искаме да имаме система за търговия с емисии, не можем да не отчетем конкретните условия в отделните държави членки. Не бива да нанасяме още повече вреди на своята промишленост, а ако не поставим правилни параметри, това ще стане членове 10C и 10D са проблем и то не само от гледна точка на страните от Централна и Източна Европа. Е, така че в тази си част докладът направо е грешен. Що се отнася до 10C, е, конкурентните процеси, то тук границата трябва да бъде 10 милиона в 10D проектотекстът на комисията си противоречи с заключенията на съвета, което създава проблем. В самите държави членки би трябвало да се вземат решенията по тези въпроси, защото те най-добре познават собствените си потребности. В това отношение, освен това, завиваме и в друга посока докладчикът предлага един много сложен подход с субекти, които няма да окажат положително влияние. За това ние ще внесем своите изменения. Надявам се, че в крайна сметка ще се получи балансиран текст. Następnym mówcą będzie pan Gajer. Благодаря ви. Е, колегата Гайер има думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, както и на докладчиците в Сянка. Мисля, че задачата е много сериозна, много важна, много отговорна. Е, колегата се е заел с е, тази изключително важна дейност правилно трябва да насочим нещата в резултат на дискусията. Струва си да отделим повече време. Нещата са много важни и от политическа гледна точка. Естествено, в Париж бе предложено намаляване на емисиите на CO2. Но, от друга страна, желаем ли да изпратим и определени сигнали във връзка с цените на емисиите? Ние би трябвало да включим колкото е възможно повече сектори от е, економиката в е, е, СТЕ, за да постигнем намаляване на емисиите. Колегата Ланген сигурно ще има свое мнение във връзка с включването на корабоплаването, което всъщност е много голям източник на емисии от въглеродни диоксиди. Е, цените на сертификатите на квотите действително ще бъде много решаващ въпрос. Е, е, в някои случаи тенденцията като че ли е противоположна на нашите интересни в Европейския съюз. Господин Хенкел очевидно няма да се съгласи с мен, но ако помисли, може би ще се съгласи в крайна сметка. И така една голяма част от промишлеността в Европейския съюз вече се стреми да постигне целта. В много държави членки обаче сме много далеч от 20 цел. Германия, слава богу, успява в рамките на създадената стойност да се постигнат тези 20% и това е, трябва да се разглежда и в контекста на новата кръговата економика. Системата за търговия с емисии трябва да се следи много отблизо. 10% е, е, от е, най-ефективната промишленост би трябвало да получава, така да се каже, безплатно сертификатите. Аз съм убеден в това до този момент. Обаче все още не е ясно как точно е, комисията е, на практика е определила някои основни показатели. Добре, става дума за чиста математика. Там има усърдни служители, които много високо ценя, които са разбрали казаното от съвета. Така, 75 е, на 25, това трябва да е съответствието и те са започнали, нали, след като се знае знае каква е целта, на практика по една определена формула те стигат и до а, основните показатели. Да, добре, но когато става дума за циментова промишленост или за стоманодобив, а, металургия, а, чисто физически тези а, показатели не могат да бъдат постигнати. Така че трябва да бъдем реалисти добре, най-ефективно работещите е, промишлени съоръжения е, би трябвало действително да получават 10% е, безплатни квоти. И освен това резерва за стабилност на пазара трябва при всички положения да се използва като ценови сигнал за емисиите поне такава беше първоначалната идея. След това обаче е, настъпи е, е, спад на цените в резултат на кризата. Е, и е, е, според мен е, вече е уместно да помислим за това, да се откажем от резерва и е, да е, дадем възможност на индустрията да се е, развива, така да се каже, свободно. В е, Руската област, в родния ми край, е, разполагаме е, с е, е, много така промишлени предприятия и също време имаме един от най-високия процент на безработица. много се надявам, че именно по линия на нисковъглеродната економика ще можем да създадем повече работни места. Ангелика Ниблер има думата. Благодаря господин председател. тук още влизам. Не бих могла да взема отношение по казаното до тук, но нека да съобща това, което мисля. От една страна две цели имаме. Много амбициозна цел във връзка с екологичните ни ангажименти и същевременно е, работните места трябва да се запазят. Конкурентно способността на промишлеността трябва да се засили. Естествено, това е голямата задача пред нас. Аз съм много свързана с това досие. Е, в мой избирателен район е, почти всички сектори, хартияна промишленост, химическа, е, стъкло, производство, металургия и така нататък, всички сектори на практика са засегнати именно от Съжалявам, не получаваме превод от

Всички тези промишлени сектори в избирателния ми район е, са засегнати от е, е, въпросите свързани с енергоспестяванията, с енергоефективността. Така че в определени моменти обаче стигаме до границите на технически възможности и ще трябва е, да помислим как точно е, да е, постигнем някакъв обрат, някакъв прелом. 43 на 74. Е, така, е, това съотношение, което се предлага от комисията, като че ли трябва да бъде е, е поставено на масата и да го мислим много сериозно. Това целенасочено ли е? Води ли до целта в крайна сметка? Трябва да помислим и за коефициента за коригиране или фактора, корекционния фактор, който според мен не е съвсем неуместно предложение. Дали по този начин ще е, стигнем по-лесно до е, целите ни е, по отношение на опазване на околната среда, това е въпросът. Да, основните показатели трябва да се актуализират данните от 2008 година и също времено трябва да преценим дали можем да подобрим нещо по отношение на основните показатели, които сме използвали през 2008 година. Ако не сме в състояние да ги подобрим, тогава нека да използваме старите от 2008 ще продължим да обсъждаме тези неща. И така, ако е, емисиите от производствените процеси не могат да бъдат оптимизирани, ще трябва е, да проведем просто много сериозни разговори с съответните промишлени отрасли или предприятия. Смятам, че е, националният подход в този случай не е, е неподходящ. Трябва да помислим за едно добро съчетаване на европейски и национален подход. И така приключих вече. Чудесно. Вместихте се в две минути. Чудесно. Благодаря и на Дан Ника. И той бе много стегнат в своето изказване. За нашия докладчик в ИТРА, естествено, задачата е изключително трудна, но неописуемо трудна е задачата на докладчика в водещата комисия МВ. Иво Белет присъства тук, участва в нашата дискусия и слуша много внимателно вашите изказвания и естествено Нека да ви кажа, че аз съм всъщност само докладчик в Сянка за НП. Няколко коментара, няколко забележки, ако ми позволите. Благодаря много за поканата, за гостоприемството. Бил съм докладчик и по други теми, в които а, ИТРА е била асоциирана комисия. колегата Дънкен беше тогава докладчик. действително е, трябва да се ръководим от е, целите си е, за 2300, фонда за иновации. В това отношение мисля, че няма разминаване в нашите позиции, специално третиране по отношение на малките и средните предприятия при всички положения ще се постигнем съгласие. Що се отнася до изместването на въглеродните емисии, да, Обръщам се към Естер Деланге. Да, много сме привлечени от този така, последователен, поетапен подход, но също времено ни се струва, че все пак предложението на комисията е по-добро. Би трябвало да се придържаме към него. Фонда за модернизация, прозрачност, важни теми. Някои от колегите от Гърция направиха важни е, изказвания. Аргументите им заслужават особено внимание. Косвените разходи е, бяха предмет на изказванията на много колеги, включително и Естер Деланге е, се спря на този въпрос. Е, да, е, необходимо ни е, може би, е, така, едно по-добре премислено равнище на усилия и амбиция. Ще трябва да помислим естествено за определени промишлени сектори, за авиацията, може би също и така. Благодаря ви, господин Белет, и най-сърдечни поздрави на колегата Тънкан основния докладчик от ЕКРА. Комисията е представена от директора в Генерална дирекция Климат. Давам ми думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички от тези, които допринесаха за интересния дебат много информация се съдържа в него, макар и ние да, да сме работили доста по въпроса. Присъ... присъствието на вашите докладчици в Сянка ни позволи някакси така да изясниме и да представиме нашите позиции по-ясно. Бих искала да се спра на няколко проблема, които са в сърцевината на вашата дискусия. Правилно казахте, че става дума за сложни политически избори, които а, трябва да се извършат. Става дума за създаването на новата СТЕ. Европейската комисия стъпи на заключенията на съвета от октомври миналата година. Те са в основата на нашето предложение. Сега, изместването на въглеродните емисии, както правилно казахте, както и комисаря е подчертал многократно, имам, имахме различни подходи и една от альтернативите, които обсъдихме в оценката на въздействието е да е, бе представен. Готови сме да изслушаме всякакви нови идеи, предложения. Изменението на докладчика е една от опциите, разгледана в оценката на въздействие, но отчитаме от друга страна, че има има, може би, необход, повече необходимост от целенасочване на целия подход, като по този начин ще има по-малка нужда от промена на коефициента за междусекторна корекция. Също така трябва, вие казвате, че трябва да има повече насоченост към секторите, където които са на ръба на някъде на праговете. Да, разбира се, наистина подхода на докладчика предвижда по-малко административно бреме и увеличаване на ефективността и, и прозрачността, но също времено това би трябвало да се е, прилага и в останалите отрасли. Колкото до предвидимостта и предсказуемостта на изместването, знаете, че имаме фиксирани критерии, няма да ви очудя, казвайки, че Предложението на комисията е да се намери необходимия баланс от една страна между насърчителни мерки, намаляване на административното бреме и същевременно да се запази устойчивостта на съответните отрасли. в нашето предложение се съдържат и допълнителни мерки, които може би ще от, така отговорят на загрижеността на някои от отрасли. Заедно с вас ще помислиме за начина по който може да бъде одобрена рамката. Аз лично, като и колегите, сме присъствали на различни дебати и в които се казано, че като че ли в предложението на комисията не са взети предвид данните Напротив, ние, предви... ние предвиждаме допълнително преразглеждане на данните два пъти годишно и възможността тези данни да ни позволят да направим кръстоса на проверка. Според данните ще можем да приспособяваме е, процеса. Няма да навлизам в е, подробности, но просто искам да ви кажа, че точно тези критерии ни позволяват да имаме много по-малко бюрократично отчитане и подхождане е, и да се приспособяваме по-добре към условията. В нашето предложение също така се съдържа въз, възможност за интегриране на повече хоризонтални дати, повече от 10%. Бих искала обаче да ви кажа, че ако искаме по-добро подреждане на данните, това а, може да доведе до допълнително административно бреме за малките средни предприятия, държавите членки, включително и за комисията. Така че ние смятаме, че би било по-добре да се направи оценка на въздействието, дори няколко оценки на а, въздействието и да имаме симетричен подход и в заключение, господин председател, защото председателя под... прекъсва оратора. Е, не, просто смятам, че сега имам възможност да обясна нещата, що се отнася до социалното измерение, което бе неколкократно споменато тук. В предложението си комисията се позова на приходите за определяне на правилата в, на, в основата на тръжните процедури. Благодаря ви. Да, разбира се, предполагам, че вие ще обсъдите нещата и с докладчика. А докато докладчика сега иска да каже една дума или едно изречение но разполагате с 30 секунди, не повече. Първо. Радвам се, че имаше тук представител на комисията, защото голяма част от проблемите, които повдигнахме, са техните правомощи. Цени, цените са се увеличили с 30 10% енергийните. Но тук ни, нито дума не беше казана относно а, бъдещите увеличавания на цените на енергията за потребителите. И според мен това е недопустимо. А, нали, генерална дирекция климат отговаря. Но независимо с кого говориме, с представителите на Генерална дирекция енергетика или климат и така нататък, те си прехвърлят отговорността ни на други. Така, ще бъдем внимателни, ще проследяваме нещата отблизо. А сега докладчик. И за, по въпрос, ще кажа последното по тази тема за днес. А за в бъдеще, вероятно, още ще обсъждаме. Знам, че някои от предложенията са технически възможни, други не обаче и бих искал да привлеча вниманието на колегите върху клаузата за преразглеждане от 2023 година. Също така про проблем, с който съм се сблъскал преди две години и продължавам. Говориме за търговия в момента. Някои от вас засегнаха и нетърговския сектор. Може би има какво да се прави и в тази област, но в никакъв случай е, не сме разглежда и нещата в тяхната цялост, включително и е, производствените мощности. Може би в, е, в някои области отиваме прекалено далече в други прекалено а, повърхностно разглеждаме нещата, така че необходимо е наистина да имаме една последователна политика, да няма прекалено свръхливо регулиране и разделението между 43 и 57 процента Разбира се, аз съм готов да го да обсъждаме по-нататък. Аз лично тръгнах просто от отправената точка, но която е нашата в момента. Така че различните политически групи повдигнах различни проблеми, но при всички случаи Целта е да бъде да се е, обединиме около, едни консенсус, около един консенсус, но аз съм готов за открит е, и е, че така откровен дебат, но и бих искала да, са, да бъдем мнозинство обединени около консенсус. Крайният срок е, за внасене на изменение е 15 юни 6 часа вечерта. Тоест тази седмица. 6 часа. Утре ще гласуваме в 10 часа. А преди това координаторите ще заседават в 9 часа. До утре.